Um, Колеги, като имаме преди, че председателят отсъства, а аз съм докладчик по първата точка от дневния ред, може ли да си позволя да ви предложа да започнем? И вие единодушно сте съгласни, което е чудесно. Най-сетне стигнахме до точката, по която ще гласуваме споразумението с Австралия за обработката и предаването на данни от досиетата на пътниците. Едва ли е необходимо да ви обяснявам какво представлява текста. Имате проекто препоръката. Обяснителната записка беше разпространена с нощи. Съжалявам, че имахте много малко време да я разгледате, но това беше единствения начин, по който можехме да работим експедитивно, като имаме предвид и натиска на другите институции да работим по-бързо. Аз се надявам, че за всички това е приемливо. За графика предлагам днес да е обсъдим проекта, на 17 октомври да гласуваме в комисията, така че да стигнем до пленарното заседание в края на месеца. Първо, що се отнася до проекто препоръката, тя е съвсем кратка и има само две възможности – или даваме съгласие, или се въздържаме от даване на съгласие. По препоръката, а, моето мнение е, че трябва да дадем съгласие, но по обяснителната записка, а, която ще уточня и с докладчиците в сянка, има някои обезпокоителни аспекти. Вярно е, че от една страна успяхме да подобрим предишното споразумение, особено по отношение на определенето на целите. Много по-строго бяха определени е, целите, за разлика от е, предишната спогодба, когато те бяха твърде общо представени. Сега е, целта е борба с тежката международна престъпност но ние не сме постигнали всичко, на което се надявахме да постигнем на практика. Едно от нещата, които не постигнахме, а то има значение за бъдещите споразумения в тази област, е обосновката на съразмерността и необходимостта. От години настояваме пред комисията да ни представи такава а, проверка. Анекдотични станаха действията в тази посока, без да стигнем до убедителни доказателства, които обосновават необходимостта и съразмерността на съхраняването на огромни масиви данни за неопределен за неопределено време. Чухме Добро утро, господин председателю. Позицията на комисията. Знаем, че данните могат да бъдат много полезни, в някои случаи необходими, но продължавам да не разбирам защо трябва да се позволява съхраняването на данни на милиони невинни граждани за толкова продължителен срок. Мисля, че в бъдещите споразумения този въпрос трябва да бъде отчетен. И виждам една основна разлика в становището на комисията и нашето. То е за правното основание. Аз съм дълбоко убедена, че правното основание трябва да се намери в член 16 от договора, а не в разпоредбите за полицейското сътрудничество. Agreement with the United States Съединените щати е, събираха данни от досиетата на пътниците. Чрез предоставянето на данни на американците е, се нарушаваше европейското законодателство и за да се преодолее тази слабост и е, да се спазят стандартите за защита на личните данни беше подписано споразумението с американците. Очевидно, основната му цела беше защита на личните данни. И в никакъв случай тук не можем да говорим за съдебно и полицейско сътрудничество. Това е едностранно, суверенно решение на Австралия, както е в този случай на Съединените щати или на която и да е друга страна. Ние не можем да ги спираме да събират лични данни. Това не е политиката на Европейския съюз. За съжаление, загубихме тази битка, поне за сега. Европейската комисия настоява, че член 16 не е правното основание, не е сред правните основания. Единствено бегло споменава, че член 16 няма никаква правна тежест, което е много проблематично. И най-сетне няколко думи за сроковете за съхранение. Предлага се 5 и половина години да се съхраняват частично в деперсонализирана форма. Може да е съразмерен този срок, а може и да не е. Нямаме доказателства, нямаме обосновка. Струва ми се, че доста произволно е избран а, този елемент. So I don't see what has changed between 2010. Не виждам особена промяна между 2010 и сегашния момент. В заключение предлагам да дадем своето съгласие за споразумението, не защото сме 100% удовлетворени, не защото няма открити въпроси, но разглеждайки альтернативите, според мен тя е най-добрата и ако не дадем а, съгласието си, така или иначе данни ще продължат да се прехвърлят, освен ако не решим да спрем целият а, въздушен поток, което не е реалистично. Данните ще продължават да текат. Това, което е представено на вашето внимание, е приемливо споразумение което осигурява добра степен на защита с всички оговорки, които току-що изложих пред вас. Това е моята препоръка към вас. Okay, thank you, Mrs. Lindveld, for the presentation of the draft recommendation to consent on the Australia-European Union. Благодаря. А, говорим по точка 12. Споразумението между Европейския съюз и Австралия за резервационните данни от достията на пътниците. Сега може би да чуем желаящите да се изкажат, членове на комисията по правосъдие, Европейската комисия. Започваме с господин Фос. Благодаря. Преди всичко ви благодаря добре е отразена е, нашата позиция. Ние много работихме по защитата на личните данни и мога да кажа, че поне частично успяхме да постигнем целта. Но мисля, че до някъде сме напред. Ние като европейски Европейски парламент като институция не можем да работим самостоятелно. Дори и да се опитваме, това би имало нежелани последици не само за конкуренцията, поради организационните мерки по летищата и други аспекти, но и поради защитата на личните данни като цяло. Ето защо смятам, че успяхме да удържим контрола в ръцете си и да наложим определени стандарти. Ако договореността беше постигната двустранно с съответните превозвачи, резултатите ще да бъдат по-неблагоприятни. Като цяло можем да бъдем удовлетворени и да гласуваме за макар и да има насоки, в които текстът може да бъде усъвършенстван. Но като имаме предвид последиците, като имаме предвид отзива в Съединените щати, мисля, че заслужава подкрепата ни. Благодаря. Да чуем докладчиците е, в сянка. Госпожа Сиепен първо. Благодаря. Съгласна съм с предишния оратор. Благодаря на докладчика за отлично свършената работа. Според мен положението е съвършено ясно. Никой от нас не може да бъде 100% удовлетворен от споразумението, но така или иначе не се чу... Е, случва толкова често да сме 100% доволни от предложения за директива, спогодба или друг акт. И без споразумението превозвачите щяха да продължат да прехвърлят данни. И съм съгласна с преждеговорившия, че ако имахме двустранни спогодби вместо единно европейско споразумение, голяма част от тях щяха да бъдат по-неблагоприятни от сегашното предложение. Ето защо съм удовлетворена, че успяхме да постигнем съгласие. Не можем да попречим на други държави да затварят външните си граници. Но ние запазваме същото право за себе си. Опасността е данните да не се използват данните за други цели. Но това се постига не чрез забрани, а чрез строго спазване на стандарти. И за да не се повтаря, казвам, че предложението е по-добро от а, всяко друго, което бихме могли да разглеждаме и призовавам а, колегите да го приемат а, с ясното съзнание за отрицателните моменти. Благодаря сега господин Хикъл. Um, um, Добър ден. Благодаря ви. Съвсем накратко искам да кажа нещо. Аз не знаех, че има изменения в дневния ред и затова се извинявам, че закъснях. Благодаря на Софи за свършеното по този въпрос. Радвам се, че е, постигнахме съгласие и аз лично високо ценя ползването на а, е, тези данни, но а, е, само тогава, когато са достатъчно добре защитени. Мисля, че в това отношение а, сме отбелязали съществен напредък. Трябва да се действа отговорно. Мисля, че ще дадем своето съгласие. Около 90,3%, ако не 100% е, съм е, доволен е, от това, което се предлага, като изключим промената в дневния ред. Данните ще се предават, това го, знам, това го знаем много добре, независимо какви споразумения се а, сключват. Мисля, че това се установи неодавна, но а, Важно е да имаме такъв инструмент, който да защитава данните на европейските граждани. Мисля, че в момента сме в много по-добро положение, отколкото преди. Още веднъж ви поздравявам и определено ще се радвате на безрезервна подкрепа от страна на моята група. Благодаря. Благодаря, господин Таварес има думата. Благодаря. Съвсем накратко ще се изкажа, понеже трябва да ходя на друго заседание. И в момента даже трябва да са там. Мисля, че след като съм дошъл, обаче мога да споделя а, някои от нашите тревоги на нашата група. А, не съм съгласен с а, някои от нещата, които каза Софи. Да, определено мисля, че е по-добро споразумението, отколкото това с САЩ. Знам, че Обаче остават някои някои притеснения, свързани са с времето на съхранение. Знам, че няма а, някакви ясно разписани стандарти по този въпрос. Трябва обаче да а, осигурим последователност на собствените си доводи поне. Тогава, когато прилагаме а, прецедентите в а, Европа, а, трябва да ги прилагаме последователно. Също ме тревожи предаването на данни на трети страни. А понеже обаче бързам, само толкова мога да кажа и след около час ще се върна. Thank you. Then, if Mr. Albrecht... Благодаря. Господин Албрехт, ако иска да вземе думата след господин Таварес, да продължи това, което той почна. Да, аз искам да а, е, говоря за споразумението, но а, това изменение на дневния ред в последния момент е абсолютно неприемливо. Аз не мога да работя по този начин. Получих а, е, съобщение по електронната почта с нощи, имах други планове и не мисля, че така, а, че така трябва да се процедира в комисия. Аз не мога по този начин да си върша работата. Сега а, по същество за споразумението. Няколко резолюции са приемани за резервационните данни. Е, ние сме казвали докъде можем да отстъпваме. Обяснявали сме какви са нашите принципи и а, е, сравнявайки това споразумение между Европейския съюз и Австралия и а, е, досегашните резолюции и а, това, което сме обявили, че няма да приемем, не виждам това да е взето предвид. Профилите изобщо не са залегнали в споразумението, профилите на пътниците. Това винаги е бил много важен въпрос, който е стоял пред парламента. Създаването на профили винаги сме искали да не се включва в тия мерки. Освен това сме настоявали да се даде определение на процедурата по създаване на профили. Тъй, че аз не мисля, че трябва да е, даваме зелена светлина на а, това споразумение, защото така ще се отвори вратата за прецедент, така ще се установи прецедент и ще се отвори вратата за бъдещи преговори. Много пъти а, е, са се е, водили дела в конституционни съдилища и са се повдигали тези въпроси в рамките на конституцион... конститу... конституционността, е, най-вече става въпрос за цялостното задържане на данни. На куп, благодаря. Председателя. Чувствам се длъжен да отговоря на първия ви коментар за начина на работа на Комисията по граждански свободи, правосъди и вътрешни работи. Над 50 сме членовете и а, нито един от нас не може да се похвали с това, че няма друга работа. Други политически задължения и а, парламентарни отговорности. Господин Обрех, казвам, все пак имаме дневен ред. И пак председателя. Да, но от време на време а понеже имаме претоварен график, доста често даже, се случва както каза госпожа Интвелт вчера, трябва да сме склонни да е, разместим малко дневния си ред. Е, тя помоли е, да говори първа сутринта и ние решихме да се съгласим. Мисля, че е малко прекалено е да се твърди, че това е неприемливо или нетърпимо дори. Госпожа от вчера го предложи това и ние взехме решение. Това не е нещо, което е ежедневие, от време на време се случва и при такава работна натовареност е съвсем естествено да сме отстъпчиви и е, по-благосклонни е, спрямо предложенията на колегите си. Сигурен съм, че е, сега разбирате. Сега господин Бромс има думата, след това още няколко колеги, може би, ще вземат думата. След това пак ще дадем думата на а, госпожа Интвелд. Само едно пояснение. съжалявам, и аз не дойдох на време, но аз нямам извинение. Та, а, може в встъпителното си слово да сте дали отговор на това, което а, аз ще повдигна. Казахте, че е, дори да не подпишем споразумението, пак ще се е, обменя данни и ще се съхранява. Това означава, че информацията, която е описана в споразумението, е тази, която ще се предава ежедневно между е, авиолиниите, например, начин на плащане, Или това ще включва и а, информация, която ще се подава на държавните органи, например информация за визови данни. Господин, господин Трианта Филидис, благодаря, благодаря за встъплението на госпожа Софи Индвелт. Много научих, защото не съм докладчик в сянка, а докладчика в сянка от нашата група отсъства. Тя ми даде пет точки да прочета. Първо, на 5 май 2010 година, 11 ноември 2010 година, Европентът имаше възможност да приеме две резолюции за съразмерността на споразумението за резервационните данни. Тези изисквания обаче не са изцяло спазени. Европейският парламент поиска данните да се използват само за борба срещу терористични актове, съгласно рамковото решение номер 475 от 2002 година. Обхватът на споразумението обаче е много по-широк. Поставя се и целта за борба с тежката транснационална престъпност. Но според определението това е деяние наказуемо с най- малко 4 години лишаване от свобода и е частично извършено е, в чужбина. Но в това определение не попадат непременно тежката престъпност, организираната престъпност и една трета страна е достатъчно да заяви, че ще се присъедини към подобно споразумение, за да получи достъп до данни при такъв разнобой в определението на целта. Споразумението за данните на пътниците трябва непременно да е съразмерно. Освен това, съхраняването на данните в срок от 5,5 не е, е съразмерно, дори в някои случаи да е необходимо. Три години след е, събирането и предаването на е, данните, те се деперсонализират и се съхраняват в масив до изтичането на крайния срок. Но тук само леко се затруднява достъпа. Не може да се твърди, че Личните данни се съхраняват 3 години, какъвто е, е нашия срок в европейското законодателство, защото е, остава една персонализация за целия срок. Австралия никога не е получавала достатъчно висок рейтинг в, в тази посока. Госпожа Вержа има думата. Oui, Monsieur le Président, euh, je vais euh, compléter l'intervention de, de mon колега Триантафилидес. В продължение към казаното от колегата Триантафилидис, е, Таварес и Албрехт, искам да кажа, че имаме споразумение с Съединените щати, но за Австралия смятам, че госпожа Индвелт направи необходимото. Искам да отбележа четири момента, които будят у мен безпокойство. Колегите в една или друга степен ги а, засегнаха. Започвам с определението за понятието тежка престъпност. Обикновено ние свързваме представите си за подобно споразумение с противодействието на тероризма – но тук нямаме такова определение. Какви са точно данните, които трябва да се предават? Тук също ми се струва, че нещата не са ясни. Защо срока за, за задържане е увеличен спрямо предишните споразумения? Какви са тези огромни срокове, е, които ги няма никъде другоде? И ако може някои пояснени по отношение на предаването на трети страни, които което е обект на непрекъснати обвинения и до сега не съм виждала задоволително решение по темата. Благодаря. Преди да дам на комисията на госпожа Индвелт, господин Омей да иска думата. Добър ден на всички. Според мен, споразумението е добро, то би трябвало да удовлетвори парламента. Указанията за водене на преговори от съвета са спазени. Постигнато е равновесие между изискванията за сигурност от една страна и правата на гражданите и защита на личните данни от друга. Преди да отговоря на конкретните ви въпроси, искам да изтъкна, че най-труден се оказа въпроса за срока за съхраняване на данните. Той се запази непроменен. Пет години и половина не е удължен, но а, беше променен начина на съхраняване. Иначе казано, достъпът до данните ще бъде във формата лични данни е, през първите три години, а след това данните, които идентифицират пътника, ще бъдат а, е, скрити, маскирани и ще се деперсонализират масива данни. Първия съместен преглед е, ще бъде извършен една година след подписването на споразумението, т.е. след една година, считано от днес. И достъпът до стесняващ се обем данни в течение на пете години и половина е уместно решение. Имаме съвсем ясно определяне на целите, за които могат да се използват резервационните данни на пътниците. А то е за недопускане, разследване, е, наказателно преследване на тежката трансгранична организирана престъпност. Определението е дадено в споразумението. Определението за терористични престъпления е дадено съвсем ясно в рамковото решение на Европейския съюз по този въпрос. Тежка трансгранична престъпност е съвършено ясен термин. Това е наказание, извинете, престъпление, наказуемо с най-малко 4 години лишаване от свобода или по-тежко наказание при адекватно равнище на правна сигурност. Подчертали сме и трансграничния характер на престъплението и то не изобщо, а по смисъла на Конвенцията на ОНЕ за трансграничната престъпност. Няма никакви съмнения и по нормите на член 20 данните се предоставят от превозвачите. Имаме отлично съдебно и полицейско сътрудничество с Австралия, благодарение на което Австралия е задължена да ни представя данни по собствена инициатива, когато те представляват интерес за полицейските служби на държавите членки, на Европол, на Евроюст и може да иска информация за данните, предоставени по линия на спогодбата. Гаранциите се прилагат безусловно към всички категории пътници. Няма никакво досмислие по въпроса за чувствителните данни. Австралийския комисар по информацията упражнява надзор – върху изпълнението на спогодбата, има възможност за обжалване и заличаване на данни. Няма обработка на данни на пътниците, която да доведе до неблагоприятни последици за тях. Иначе казано, в резултат на споразумението не може да проистече налагане на практиката да се съставят профили. Данните могат да бъдат споделяни с австрийски, австралийските власти във всеки отделен случай. За трети страни има ясни указания. Споразумението, строго индивидуализирано е това предаване. Компетентните органи на държавите членки също трябва да бъдат информирани за данните на граждани на държава членка, който е прехвърлен в трета страна. Това беше настояването ни пред а, австралийската страна. Първия съвместен преглед ще се извърши една година след подписването на споразумението и най-сетне по общия въпрос за необходимостта и съразмерността на използването на резервационните донни на пътниците. Имахме много плодотворна дискусия при закрити врата с членове на парламентарната комисия и ние сме готови да продължим да работим по същия начин. Благодаря. Благодаря. Сега от името на полското председателство давам думата на господин Яцински. Благодаря ви, господин председателю. Добър ден на всички членове на комисията. Аз съм съгласен с това, което каза Европейската комисия като цяло Имам само една забележка обаче и това е нещо, което не е непосредствено очевидно. А, съвет е, изслуша внимателно всички изказвания и и разбира, и си даваме сметка, че си струва, може би, е да се окаже известен натиск на комисията, за да бъде по-настоятелна по време на а, споразумение, преговорите за споразумението. Казва се, е, че една съвместна декларация няма да промени естеството на текста, но може да се постави акцент на нещо. Става въпрос за един конкретен механизъм за отчитането. Всичко което се прехвърля като данни, ще се разглежда всеки, всеки отделен случай по-отделно. И не на последно място, консултациите с австралийската страна ще са един от основните елементи на процеса, който ще проистича от изпълнението на това споразумение. Това подчертава желанието на австралийците е, да поддържат връзка с нас. И аз бих искал да се преоткрият преговорите, за да се отбележи допълнителен, допълнителен напредък. Е, това естествено не може да стане е, без подкрепата на парламента и готовността на Австралия за една такава по-решителна стъпка. Госпожа Инфилд, благодаря, господин председателю. Понеже малко дезорганизирано бе началото, искам а, първо да направя нещо, което пропуснах. Да благодаря на докладчиците в Сянка. Ние работихме в екип. За А това, което казаха представителите на ГУЕ, е, беше не е, много различно от това, което каза и комисията. А сега, много ви моля да, да остане ясно, че аз не съм 100% доволна от това, господин Мунес. Е, както каза, има е, много е, полезни неща в споразумението, но винаги е, разковничето е в дребните подробности. Да, има проблеми с правното определение, но все още има възможност за изключение. Както знаете, има има известни тревоги, чували сме, които не са отразени в текста. Да, има ли възможност да се предоговори текста на споразумението от сега на а, татък? Не, трябва реалистично да погледнем нещата. Не, няма такъв вариант. Вариантите са два. Приемаме или не приемаме това, което се разисква в момента. Ако имаше вариант за допълнително разискване, аз лично щях да настоявам на а, това, а, като докладчик, да се водят допълнителни преговори. Въпросът сега е един. Ще дадем ли благословията си на това споразумение? Да или не са вариантите? Много от е, тревогите, които споделиха зелените и ГУЕ, не са толкова в текста на споразумението, колкото в е, общия контекст. Не са достатъчно ясни е, необходимостта и изискването за достатъчност и достатъчна необходимост. Друго притеснение е правното основание, но пак това не е не е част от самото споразумение. Ако се запознаете с резолюции, които приехме през май и ноември миналата година, които бяха споменати, всъщност споразумението отговаря на много от критериите, които сме поставили там. Госпожа Вержа. Едно нещо, което трябва да кажа ясно. Данните които могат да се събират, са много ясно определени. Това никога не е стояло като въпрос. Кои данни могат и кои не могат да се събират. Има правила за това и за по-нататъчния пренос на данни, периодите на съхранение. Пет години и половина звучи като леко произволен избор. Може да е по-дълъг, може да е по-кратък. Кой знае? Комисията трябваше е, да, обоснова, да обоснове този срок. По някакъв начин не са го направили, така че те първа ще очакваме това от тях. Създаването на профили. Това не се споменава в споразумението. Това добре ли е, зле ли е обаче? Това може да означава, че не е позволено изграждането на профили, профили защото не е включено, или може да означава, че е позволено. както каза комисията, никое е, е, решение не е автоматично и ако това означава, че няма да се създават профили, е, това е погрешно съждение. Ако това ви е логиката, говоря на комисията, мисля, че грешите. Нямаме гаранция, че няма да се създават профили. От сегашния текст имаме единствено гаранция, че няма да има автоматизирани решения. Радвам се, че съместния преглед се предвижда за след е, една година от подписването, после ограничаването на приложното поле. Пак и там има е, пропуски. Споменава се общественото здраве. Съжалявам, обаче това няма нищо общо с тероризма или е, с тежките престъпления. Та препоръчвам и да гласуваме за Но естествено няма нужда това да става а, с словаци или куване. Не, това препоръчвам. Още три коментари и бележки имам към Европейската комисия. Знаем, че не всички държави членки ще подкрепят а, споразумението. Ще има а, въздържали се поне една държава членка, голяма държава членка. Втора бележка комисаря прави изказване на пленарно заседание. Ще трябва обаче да а, проверим в протокола. Тя пое ангажимент за внасяне на предложения за прекратяване на споразумението по искане на парламента. не е ясно от договора каква би била процедурата за това, но имаме политическо споразумение и трябва да го потвърдим. И още една бележка. Това не е свързано с споразумение с Австралия. Има едно нещо обаче, за което комисията трябва да си даде сметка най-после. От години задаваме въпроси и комисията не отговаря по а, някои неща, но има едно нещо, което комисията ще трябва а, да а, предостави като информация. Става въпрос за пояснение за двустранните споразумения между с държавите членки. Това ще трябва да го подаде преди да се сключи а, а, споразумението. Искаме да знаем а, ние за какво преговаряме ако в същото време зад гърба ни държавите членки по-отделно също си преговарят с трети страни за резервационни данни. Не мисля, че е такъв случай с Австралия, но такъв беше случай с, щатите. И е, по този въпрос комисията ще трябва е, много бързо да ни даде информация. Колеги, препоръчвам ви да се запознаете с неокончателния вариант на разяснителните бележки. Мисля, че там много по-подробно са разгледани някои неизчистени проблемни области. Председателя, благодаря. Процедурните изменения могат да се внасят до 5 октомври, 17 часа гласуване в парламентарна комисия ще бъде на 17 октомври. Ще гласуваме по това досие на 17 октомври. Нека благодарим всички участници в разискването по това въпрос и е, преминаваме към следващата точка. А именно доклада на GSDMR – Изменение на регламент на съвета за определяне на трети страни, чието граждани трябва да притежават виза при преминаване на външните граници на държавите членки, както и тези, които са освободени от това изискване. Това е едно досие, което е свързано с регламента който урежда положителните и отрицателните списъци за визите. Господин Диас Демера е докладчик. Сега ще му дадем думата, след това ще дадем думата на а, другите колеги, както и на комисията, така и на председателството. Заповядайте, господин Диас Демера, докладчик. Благодаря ви. Както всички знаете, вече съм представила този доклад преди около месец. присъствие на представители на комисията и на съвета, които винаги са добре дошли. Ако искате, мога да повторя отново аргументите, които изложих тогава, но според мен е доста по- уместно да изслушаме становищата на комисията и на съвета за това, което се е случило междувременно. Те да ни информират за направеното, защото така ще можем по-добре да преценим. Е, как протичат различните преговорни процеси. Знаете, че имаме някои различия. Un conocimiento preciso del estado de la cuestión, fundamentalmente en el seno del Consejo. И разбира се, по този начин и трети институции ще се информират взаимно. Господин председател, моля ви да дадете думата на комисията и на съвета. И след това, ако настоявате, ще ви представя подробности доклада. Дали докладчиците в сянка искат думата? Казах, че по-добре е да... Първо съвета да каже докъде са стигнали на нещата. Първо съвета комисията Да. Добре, първо ще дам думата на представителя на комисията. Представителя на комисията и първо съвет. Има задръстване. За това колегата ми е Палман е на път, но още не е дошъл. Нека колегата от полското председателство да е пръв. Заповядайте. Thank you very much, Chairman. Um, it's not a surprise because I do follow both PNR and... Никак не е очудващо, че аз следя и двете досиета, и резервационните данни на пътниците, и визовите въпроси. Съвсем кратка информация имам. Мисля, че Мога да говоря до известна степен от е, името и на двете институции, защото ние сме дълбоко удовлетворени от обстоятелството, че не се получи разминаване е, в становищата на държавите членки и комисията по тази тема. Практически, с изключение на няколко въпроса, които мога да изброя, предложението се възприема като безспорно и техническо. Разбира се, когато говорим за Турция и за парафиране на, на е, разпоредбите за временна отмяна на визовия режим, въпросът придобива по-ясно изразени политически измерения. Това е становището на полското председателство. Първо искам да се спра на въпроса за реципрочността. Всички знаем от опит, че в отношенията с трети страни не винаги има реципрочност. Това се случи и съвсем неодавна. Но Един от откритите важни въпроси е свързан с Турция. Предложението на председателството е да се позовем най-общо на съдебната практика на Съда на Европейския съюз. Много уважаемите членове на парламентарната комисия знаят, че съдебната практика дава указания за нашата дейност. Имаме а, решение в този дух. По делото Демир Хан а, ще следва а, решение скоро. И мисля, че едно позоваване на съдебната практика не би трябвало да представлява проблем. Един от най-трудните въпроси е за предпазната клауза, във връзка с временната отмяна на визовите облегчения, когато евентуално в бъдеще някои държави членки могат да заявят пред Европейската комисия, че съществува проблем. И тук искам да ви обърна внимание на предложенията, които изпращаме на делегациите на държавите членки. В никакъв случай не става дума за автоматизъм. Решението е в ръцете на Европейската комисия, за да прецени какво е положението на място. Визите не са средство за борба с организираната престъпност. Не са средство на политиката в областта на убежището. И същевременно голямо е предизвикателството да се направи оценка на обстановката – и да се прецени дали визовият режим трябва да бъде дали е, има лица, които търсят обежище, какви са те, дали те представляват е, сериозна опасност. В сътрудничество с Frontex и с Европол всички тези аспекти трябва да се преценят. Като цяло, Уважаеми членове на парламентарната комисия, ние не възнамеряваме да излезем отвъд предложението на Европейската комисия. Някои корекции в текста са възможни, но не бива да се излиза от пределите му. Комитологията мисля, че е въпрос, който вече се изясни при евентуално повторно въвеждане на визовия режим ще се сътрудничи тясно с Европейския парламент. Нищо, повтарям, нищо не накърнява правомощията на Европейския парламент да се произнесе. Извинявам се, че по-пространно се а, възползвах от възможността. Благодаря ви за вниманието. Благодаря сега комисията дали ще добави нещо. Не. И сега господин Диас Демера, заповядайте. Благодаря ви. Искам да благодаря на представителя на съвета. Остават обаче някои причини все още за а, известно безпокойство. А, особено и не само по отношение на техническите аспекти и предпаза. Има други важни въпроси. Въпроса за реципрочността. Защото това засяга близо някои държави членки – този въпрос трябва да се уреди. Както и количествената помощ, която може да получи тази държава членка, която няма да назова поименно. Смятам, че трябва също така да бъде уреден въпросът с Турция докато получим решението на Съда на Европейските общности. Друго нещо, което ме притеснява е въпросът с процентите и всички технически аспекти, свързани с тях и с предпазната клауза. Е, това притеснява, безпокои не само мен, и госпожа Латфорд се изказа в тази посока и други евродепутати споделят това. Ще организираме допълнителна дискусия с колегите и след това бихме желали да имаме становището на комисията и на съвета за процентите и прилагането на предпазната клауза. Благодаря, господин Деяс Демера. Ще обсъдим. Сега ще дам думата на докладчиците в сянка. Председства. Благодаря. Благодаря на докладчика, благодаря на полското председателство също за предпазната клауза в предложението на комисията. Това ще позволи временното повторно въвеждане на визов режим. Това се предвижда само в извънредни случаи въз основата на обстойни анализи. Държавите членки са дали своите разсъждения по този въпрос и аз лично имам някои съмнения. Предложението, така както се гледа сега то в този му вид, предоставя на парламент единствено ролята да пояснява, т.е. консултативна роля, нито съвета, нито държавите членки няма да са по някакъв начин задължени от становището на парламента. Това е абсолютно неприемливо. Процесът е, е на съвместно вземане на решения при изменение на регламенти и е, ние имаме такива правомощи, нямаме намерение да се отказваме е, от тях. Не можем да дадем възможност на държавите членки сами на своя глава да е, решават кога да е, въвеждат и кога да спират да прилагат изискване за виза към, спрямо трети страни. Комисията предлага три ситуации – когато това да е допустимо. Поне 50% повишение в рамките на 3 месеца на незаконни мигранти, също въжи и за лицата търсещи обежище, пак 50% откази на визи. Това е, е което е залегнало в е, предложението. 50% обаче е, може да е много, може да е малко, не е ясно. Вижте данните от миналата и от тази година, например. Германия по, през цялото време е, е могла, според тези критерии, да заяви, е, че спешно трябва да даде извънредна, е, процедури за извънредна ситуация. Това означава, че много е, лесно може да се замрази безвизовия режим от страна на комисията или държави членки, без е, да се допитат до е, парламента. Призовавам колегите да отстояват правомощията на парламента. Аз се надявам, обаче никога да не се стига до прилагане на тази клауза. Предложението бе изготвено в една доста напрегната атмосфера. През 2009 година махнахме визите за три балкански страни. това доведе до по засилени потоци към Европейския съюз. Това число и повече лица, търсещи убежища. Сега, популистите в държавите членки опитаха да се възползват от това, да ограничат свободното движение в рамките на Шенген. Бихме искали обаче да подчертаем, че безвизовия режим е демонстрация на благосклонност, на добра воля. Това е нещо, което стои, стои в основата на сътрудничеството. Тъй, че трябва много внимателно да подхождам към това. Благодаря, госпожа Старонка. Ръжданок. Благодаря, господин председателю. Благодаря и на господин Диас Демера и на представителя на полското председателство за а, поясненията по предложението. Но Нашата група отчита необходимостта от такова предложение. Съгласни сме, че е необходим механизъм, но условията трябва по-обстойно да се разгледат. Аз съм сред тези, които се съмняват в основа, в основанието за подобни предложения, като например такива показатели като 50% нарастване на нещо. Процентното изражение никога не дава ясна представа за реалния брой Това могат да са десетки, могат да са стотици. Което не е едно и също. Тъй, че не е достатъчно да се говори за а, процентно изражение, трябва да има и абсолютни стоености. Бройки хора от трети страни. Много се радвам, че съвета гледа положително на засиленото участие на Европейския парламент в този процес и е, очаквам е, да видя до какво ще доведе нашето бъдещо сътрудничество. Благодаря. Господин Енчо има думата сега. Благодаря. Вмъкването на клауза, която предвижда при изваредни обстоятелства възможността да се прекрати безвизовия режим е много добре, стига обаче да се основаваме на обективни критерия, не, не само на проценти. Тази клауза да се прилага за ограничен период от време Разочаровам се, че е, такава клауза не беше предвидена и спрямо третите страни, които не спазват принципа на реципрочност. Комисията твърди, че случаите на незачитане, на неспазване на реципрочността са редки, но това не е вярно. Над 100 милиона граждани на Европейския съюз са страдали от такива случаи на липса на реципрочност и е, тенденцията на комисията да омалуважава ситуацията е недопустима. смятам, че комисията трябва да бъде по-енергична в преговорите с тези държави, тъй като визовия режим, визовата политика има огромно значение. Трябва е, Европейския съюз да разполага с механизъм, който да му позволява да прилага е, санкции, когато не се спазва принципа на реципрочност, за да може е, визовата политика да постига целите си. В, при и много често и спрямо Съединените щати Европейския съюз се доста, доста плахо. Děkuji. Já chci podpořit. bezvízovou povinnost. A, Струва ми се, че се получи проблем с превода. Бихте ли започнали? This uh, right now, it's okay? Yes. Eh, tak já jsem chtěla říct, že podporuji všechno, co tady bylo řečeno od mých kolegů. Eh... Съгласна съм с казаното до тук, включително супреците, които бяха отправени към комисията и към някои държави членки. Искам обаче да добавя, че 80 милиона европейски граждани са задължени да имат виза, а след като техните страни се посещават от а, граждани на много страни, които не, не, не се нуждаят от виза да посетят тази страна. Такъв е случая с Чешката република. А, от 27 месеца комисията не е взела мерки е, комисията трябва да ни представлява, е, за да може е, Чешката република да бъде равнопоставена с тези страни. Комисията всъщност е длъжна да представлява интересите на държавите членки. Верно е, че трябва да има, както каза комисията, предпазна клауза. Трябва да подкрепим също така едно предложение, а именно когато една държава членка едностранно е длъжна да е, издава визи на своите граждани, трябва да се предвиди един тримесечен период тази държава да може да се обърне към комисията, която да също да има краен срок за да вземе мерки, да реагира. И се надявам, че ще можем да променим позицията на комисията. Не е възможно да да се допуска такъв дълъг срок от 27 месеца. Аз реагирах по темата и вече чакам близо година и още не съм получила реакцията на комисията. И сега да слушам всички тези речи, че комисията иска да допринесе за решаване на проблемите, са много хубави, но в крайна сметка няма доверие помежду институциите. И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 Комисар Малстрем представи до къде са стигнали нещата по отношение на визовия режим. Затова искам да до, доизясните какво точно а, става, как протича процеса. Преди две години се предвижда се направи едно проучване, едно разследване – какво стана? Искам въобще комисията и съвета да пояснят как стои въпроса с различните страни, кои са Господин Палман, имате думата. Благодаря, господин председателю. Добро утро на всички. Съвсем накратко, още веднъж искам да обясня конкретните проценти, е, заложени в предложението. Преди всичко предлагаме да се прилага комитологията като процедура за вземане на решения и за целта има еднозначно определени критерии, които ще задействат предпазната клауза като мярка от последна инстанция. Ако всичко друго се е провалило, чак тогава ще прибегнем до предпазната клауза. А процентите са ни необходими, понеже, както казах, трябва да сме в състояние да прилагаме комитологията Тоест, комисията да може бързо да вземе решение. Надявам се, ще се съгласите с мен, че в трета точка от предложението за предпазната клауза се казва, че Европейската комисия проучва уведомлението от засегнатата държава, отчитайки мнението на заинтересованите държави членки и е, увеличаването на миграционния приток. Т.е. имаме уведомление, проучваме го, правим оценка на въздействието върху Европейския съюз като цяло и мога да ви дам пример. Ако една държава членка, съвсем малка държава членка, имат само три е, моби за предоставяне на обежище, шестима заявители вече означават 100% увеличение. Ето защо не е достатъчно като единствен критерий увеличението на броя на заявленията за предоставяне на обежище. Трябва да се направи оценка на цялостната картина – защото броя на лицата, търсещи обежище, силно се различава в отделните държави членки и а, ние ще се стремим да преценим общото въздействие по трите условия, които посочих. Сега няколко думи за Турция. Позволете ми да припомня, че миналата седмица комисията заяви желанието ни за облегчаване на визовия режим за турските граждани в рамките на действащата нормативна уредба. Което е важна оговорка, защото възможностите ще се търсят по линия на визовия кодекс – там има възможности за гъвкавост, като например увеличаване на броя на многократните визи или целенасочено издаване на визи с облегчени условия за определени категории групи граждани. Всичко това е облегчаване на визовия режим и подчертавам, че тук не става дума за спогодба за облегчаване на визовия режим – която да бъде подписана самостоятелно, защото знаем каква е позицията някои страни на източния фланг на Европейския съюз. Що се отнася до делото Сойзал, мисля, че тук имаме две държави членки, които са засегнати а, по делото. На всички ни е известно за кои става дума. Останалите нямат отношение към делото в изменение на 539 ние изразяваме своето становище. Това е което мога да кажа за сега. Готов съм да отговоря на по-нататъчни въпроси. Благодаря. Господин Диас Демера, заключителни думи, заповядайте. Благодаря ви. Благодаря на всички, които се изказаха за добрите думи. Всички се безпокоим. Важно е да се вземат мерки, да се ограничат злоупотребите да се улесни движението на хора, да се поощрява законната миграция. Затова е необходимо да има предпазна клауза. Остават обаче някои въпроси от политическа и техническа гледна точка. Политически въпрос е свързан предимно с реципрочността. Както каза госпожа Ройтова, а, тук засегната е преди всичко Чешката република в отношенията си с Канада. Този проблем стои вече от доста време и все още не намира задоволително решение. Трябва тук в парламентарните дискусии по време на преговорите с съвета и с комисията да наблягаме непрекъснато на това и да искаме той да бъде решен мисля, че има още време да се, е, за внасяне на изменения и може да се насочи, да, да се търси решение и в този смисъл. Друг е, проблем, по-скоро технически, този път е свързан с процентите за прилагане на предпазната клауза. отбелязах е, два елемента, които могат да се окажат е, доста полезни за промяна на е, текста. Примерно да се говори за цифри, а не за проценти. Да се споменават цифри, точни цифри. Защото, както се каза, ако се увеличат от 4 на 8 души, увеличението е 100% но това ще има твърде слабо въздействие. Така че, може би е по-добре да се споменават цифрите, а не процентите. Трябва добре да обмислим. Това ще го обсъдим с съвет и с комисията. По отношение на това, което каза представителя на комисията, когато една държава членка нотифицира. ¿Cuáles no, no deben faltar? El informe. Даден случай. той трябва да, бъде взет под внимание, включително от Европейската служба за подкрепа в областта на убежището. но как точно ще се действа при спешни случаи и как парламента ще може да играе своята роля? Аз лично, както вече съм заявявал, искам да е, имам постоянен контакт е, с... да имаме постоянен контакт с съвета, с комисията, особено когато ще се взимат решения за прилагане на предпазната клауза. Комисията също обяви, че ще зачита, ще уважава ролята на парламента. Аз е, следващата седмица ще вляза в болница но се надявам, че ще успея да продължа да работя по текста и че ще се определи срок за внасяне на изменения. Благодаря, господин. Благодаря, господин Диез Демер, за това, че е, обобщихте разискването. Е, надявам се е, операцията да мине гладко и бързо да се възстановите, за да се върнете нашата комисия и в парламента а, изобщо. Проекта за доклад ще се гледа в комисията Либа през ноември. От тук нататък докладчиците в сянка. Заповядайте, господин Енчо. Искам само да внеса едно уточнение по отношение на реципрочността. Засегната е не само Чешката република. 15 държави членки са засегнати в отношението си с Канада. България, Чешката република, Полша, Румъния, Кипър. Пет държави. Благодаря. Господин Диаземер, можете ви да заключение. Благодаря ви просто за уточнението. Е, аз си давам сметка, че е така. Аз е, наблегнах на проблема на Чешката република, защото госпожа Ройтова е, го спомена, но много добре знам, че и други държави членки са засегнати и че трябва да имат визи за Канада. Благодаря. Надявам се, господин Диас Демера, да ви видим скоро в отлична форма. Следващата точка според дневния ред е преразглеждане на европейската политика за добросъседство. Госпожа Флотър е докладчик и ще, разглеждам, ще разгледаме измененията. Крайният срок за внасяне на предложения за изменения бе 14 септември. Та сега работата ни е а, е, да обсъдим тези изменения, внесени до тогава. Ще започнем с докладчика, госпожа Флотър. Заповядайте. Благодаря. Искам първо да благодаря на колегите, за които внесаха 71 изменения. Това са изменения от различните политически групи. Голямата част от измененията са в е, добра посока, т.е. изразяват волята да бъде обновена политиката на съседство на Европейския съюз, особено по отношение на миграцията, контрол на миграцията, свободното движение на хора. И е, немалко изменения могат да бъдат подкрепени, е, е, защото са най-общо свързани с е, преразглеждането на европейската политика за съседство, на съседство, е, която ще се разглежда от Комисията по външните работи, за да можем да бъдем разбрани от колегите от тази комисия. Мисля, че ние трябва да се е, съсредоточим повече върху правата на човека, правото на убежище, миграцията в нашите изменения, и е, в е, проекто становището. Радвам се също, че за повечето колеги прилагането на един подход, е, целящ либерализиране на визовия режим, се посреща добре, защото по този начин се засилва мобилността и е, ще насърчи мобилизацията на народите в южната, по южния бряг на Средиземно море. Съгласна съм, че към списъка на е, международните споразумения трябва, освен протокола към търговията с трафика с човешки същества, да се споменат и други конвенции, които да бъдат отчитани при е, преговорите за нови, сключване на нови споразумения с партньорство с трети страни по отношение на защитата на емигрантите и техните семейства. Тази конвенция е, не е, носи нови задължения на държавите членки. Тя е, съдържа както права, така и задължения за е, работниците мигранти и за да има реципрочност, мисля, че е, държавите членки би трябвало да ратифицират тази конвенция. Това ми се вижда е, разумно, особено предвид е, предстоящите преговорите с новите, новодемократизиращите се държави в арабския свят по отношение на европейските фондове. Подкрепям всички изменения, които искат средствата да се отпускат целево, по-ефективно, по-прозрачно. В Тунис се изисква да се отпуснат 4 милиарда. Това беше заключението на една работна група, която посети страната. депутатите редица депутати настояват за засилен контрол върху разходването на средства, отпуснати от европейските фондове. За, в подкрепа на политическите, демократичните, економичните, е, економическите реформи в е, е, страните от е, южната част на Средиземно море по отношение на партньорството с гражданските общества, е, мисля, че всички сме съгласни, че новата политика на съседство за сравне, в сравнение с сегашната ще бъде много по-насочена към гражданското общество, ще преследва точни цели, които след това ще се проследява доколко са постигнати. Ще видим това с докладчиците в сянка утре, но няма причина да не, това да не бъде отразено в текста, т.е. тази политика да хване по-добре гражданското общество. И накрая има един, една линия за кризата с бежанците, която беше обсъдена и на пленарното заседание на парламента. Предвид всичко, което се случи и продължава да се случва, огромното мнозинство подкрепя конкретни инициативи, а именно да се направи разследване за многобройните драми, които се случиха с бежанци, да се прегледат споразуменията, които Италия е изключила с Тунис, Либия, тези споразумения да станат публични, Италия да отвори вратите си на всички бежанци, които все още са притиснати в Либия, в Тунис и в Египет – да се направят програми за презаселване. Това е, както ви казах, една или не един параграф, който е съвсем актуален и е свързан с беженската криза. А, както казах, много изменения не представляват никакъв проблем, които могат да приема. Те са просто допълнителни нови параграфи. Има обаче и някои, които дублират е, е, дейността на Комисията по външните работи. Утре ще имаме среща с докладчиците в Сянка. До тогава и след сегашната дискусия ви предла... ще ви предложа компромиси днес след обяд, които ще ни позволят бързо да напреднем, за да стигнем до съгласие до утре. Благодаря ви. Мерси. Откривам дискусията с членовете на комисията. Разискване на изменението. Заповядайте, госпожа Неделчева. Благодаря ви. Искам да поздравя на докладчика за а, работата и, и да заявя моето съгласие с нея. Не, първо, повечето изменения са такива, с които можем да се съгласим. Но някои от тях отежняват становището. А, смятам, че нашата цел е да а, имаме едно кратко а, становище, и за това ще бъде прекрасно, ако докладчика намери компромис, така че и съм съгласна също, че ние трябва да останем в областта на човешки права, иммиграция и да не навлизаме в полето на външната комисия. Мисля, че на заседанието с докладчиците в Сянка можем да засегнем някои въпроси, да говорим по-скоро за правата на мигрантите, отколкото правото на мобилност, защото такова право само по себе си не съществува. Втори проблема, проблема е опас, опасността от изтичане на мозъци. Знаем как, какви са отрицателните последици от това явление за някои страни. Освен това, трафика с хора, организираната престъпност, значението на борбата с незаконната иммиграция. И четвърти въпрос – значението на споразуменията за партньорство и мобилност за университетските преподаватели, изследователи и студентите. Освен това, анкетите за така наречените boat people, за корабокрушенията по море с на бежанци и програмите за презанселване за, и за м, интеграция, операцията Хермес и от името на НП е, имаме резерва по 16-то изменение относно условията за засилено сътрудничество за сключване на споразумения за реадмисия и приемането на мораториум върху споразуменията за реадмисия. Мисля, че ще обсъдим всичко това на заседанието на докладчиците в Сянка. Иначе, както казах, споделям напълно становището на докладчика и мисля, че ще постигнем едно становище, което наистина ще позволи да се обнови политиката на съседство. Всички знаем, че трябва да го направим и трябва да останем реалисти и прагматици. Благодаря. Мерси, мадам Милчева. Мисис Викстром, you Благодаря, госпожа Недача. Госпожа Викстрем има думата сега. Благодаря, господин председателю. Първо, искам да поздравя докладчика по този така важен въпрос. Европейската политика за добросъседство. В днешно време е един много наболял въпрос и е, гражданите проявяват все повече, информа... все повече информация, все повече интерес е, към него след е, това, което стана в Северна Африка. Радвам се, че нашата комисия може да излезе с становище, което е разписано с госпожа Флотър. Има много подходи към политиката на добросъседство и нашата комисия трябва да се занимава с това, за което ние сме компетентни. Не бива, не бива становището да става твърде размито и да обхваща твърде много въпроси. Много е важно посланието, което отправяме, да е съвсем ясно. Посланието за това, кое, е, което е важно за нас. Мисля, че някои от измененията са твърде общи и неясни. засягат въпроси, за които би трябвало да се отдели много повече е, време. Мисля, че трябва много ясно да кажем на Комисията по външни работи какво мислим по въпросите на обежището, презаселването и останалите, които са пряко от нашата компетентност. Не бива да е прекалено обширно становището ни много ще ми е интересно утре е, какво ще постигнем на заседанието на докладчиците в Сянка, но съм сигурен, че ще стигнем до компромис. Следващия оратор е господин Яколино. Благодаря ви. Ще бъда съвсем кратък. Напълно споделям е, казаното от колегите. от докладчика, от госпожа Неделчева. Наистина становището трябва да бъде пределно, ясно, кратко, без никакви двусмислици в защита на основните права, но и наблягайки на факта, че мигрантите имат и задължения Политиката на наследство трябва да се е, опира на справедливост, е, равенство е, и визите могат да се използват, визови режим като един доста добър инструмент в тази политика. Трябва също така да се оцени въздействието на, или, ефекта от използването на средства от европейските фондове. Трябва да бъдем, да бъдем солидарни и да поощряваме нормалната емиграция и да се борим против незаконната. А, имаме и двустранни споразумения. И е, смятам, че дори и в търговските спогодби е, третите страни трябва да поемат определени задължения в областта на економическото, полицейското сътрудничество, за да е, гарантират защитата на тези, които имат право да дойдат в Европа. Тоест всичките споразумения, включително тези за реадмисия, да уточняват тези въпроси. И мисля, че, както казаха и другите, ние трябва да се съсредоточим точно върху тези теми, които са от наша компетенция и защитата на основните човешки права. Благодаря, господин Друцас. Съвсем накратко ще се изкажа. Благодаря на госпожа Флотър, благодаря и на всички колеги, които се изказаха. Утре имаме среща на докладчиците в сянка, за това тук ще се огранича само до някои пределно кратки общи бележки. Всички сме съгласни, че въпросът е изключително актуален – и ние се озоваваме в една много трудна и деликатна ситуация. Защо? От една страна Европейския съюз, европейските граждани се борят с економическата криза, проистичащата от нея несигурност и такива явления като възраждаща се ксенофобия, която политически се експлуатира от определени кръгове. От друга страна, в съседство на нас има важни промени, било то на Балканите, Кавказ, Азия или най-вече Северна Африка. Така ние можем да изиграем своята роля в целия регион спрямо съседните страни. Смятам, че Европейския съюз трябва да гледа на своите действия в тази област като инвестиция в бъдещето. Една съвестна, благоразумна иммиграционна политика означава едно по-сигурно бъдеще. Кой се съмнява, че ще има масирани миграционни потоци, които не могат да бъдат контролирани в бъдеще, ако сега не предприемем необходимите мерки? И вярвайте ми, в моята родина Гърция Имаме достатъчно опит в тази посока. Трябва да се поддържа деликатното равновесие, понеже европейските граждани се чувстват несигурни, застрашени и са уязвими на популистски призиви. Утре с нетърпение очаквам среща на докладчиците в Сянка. Благодаря, господин Трианта Филидис има думата. Благодаря. Колеги, искам да кажа няколко думи за значението на доклада, особено при сегашните условия след арабската пролет. Искам да благодаря на госпожа Флот, докладчика за отлично свършената работа. Тя е открила най-важните цели на европейската политика на съседство. И то само в една страница да се събере най-същественото е наистина голямо предизвикателство. Нашата група подкрепя подхода на докладчика и смятаме, че е важно да се добавят няколко съществени елемента. Например, ако възприемаме нов подход към ЕПС, трябва да се работи на основата на балансирани критерии. Важно е също така да се подчертае, че новото предложение на Европейската комисия продължава да се основава на логика, за предоставяне на помощ, така че съседните страни ефикасно да противодействат на незаконната миграция. Важни са спогодбите за реадмисия с третите страни, като се отчитат правата на човека. Това е духа на нашите изменения. Благодаря и сега господин Бронкс. Благодаря. В доклада се говори одобрително за борбата за демокрация в Южното Средиземноморие и аз напълно споделям това отношение. Там става дума и за правото на мобилност като право на човека, за което се борим. И се питам, защо толкова скъпа цена са готови тези страни за да отхвърлят гнета и да се демократизират. И излиза, че основно право е в техните представи правото да емигрират в Европейския съюз. Законно или незаконно? Благодаря. За заключение давам думата на госпожа Флотър. Euh, Благодаря изслушах всички коментари, не всичките вървяха в една и съща полусока, но като че ли всички сме съгласни по отношение на формата на становището. Ще се добавят няколко параграфа след дискусията в, с докладчиците в Сянка. Важно е да се намерят компромиси трябва да се помисли за правото на, моди... на мобилност. Тук се спомена има ли такова право. Има правото на, съгласно международно правните норми, правото на всеки да пътува където поиска. Смятам обаче, че нашия текст много добре изразява какво искаме да обновим в споразуменията за партньорство. И с нов... трябва да се опитаме да предоговорим в възможно най-кратък срок а, а, тези споразумения с, с новите правителства в арабските страни. Тъй като това вече ще са демократични правителства, раз, развиващи се е, общества и ние имаме общ интерес да увеличим обмена помежду ни, обмена на всичко. Материален и нематериален. Е, това ще уточним на съседанието с докладчиците в сянка. Ще е, стигнем до компромиси, които ще ви предложим и тогава в тях ще отчетем всичко, което чухме до тук. Благодаря, госпожа Флотра. The... Време е да обявя, че докладчика ще се срещне с докладчиците в сянка, за да се обсъдят а, компромисите на 17 октомври ще се гласуват предложенията за изменения. Това е по точките преди електронното гласуване. Имаме гласуване, предлагане на пазара и използване на прекурсори на взривни вещества. Но то е предвидено за 11 часа. Тъй като повечето членове на комисията а, са организирали графика си така, че да дойда точно на време, точно в 11 започваме гласуването. Тези от вас, които не носят електронните си карти, моля да се погрижите да ги имате до гласуването. След електронното гласуване имаме съвместно заседание с Комисията по правата на жените за заповедта за осигуряване на защита. Благодаря.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

Dear colleagues, if you want to take your seats. Скъпи колеги, моля заемете местата си. It's 11 sharp, so we should get started. Точно 11 часа е, затова трябва да започнем. Моля, проверете дали електронните карти са във вас, дали апаратите работят. Е, започваме. Точка 12. Гласуване на проекто доклада на колегата господин Мулдер. Предлагане на пазара и използване на прекурсори на взривни вещества. Имаме ориентировачно гласуване за приемане на измененията. Господин Диас Демера, имате ли карта за гласуване? Ако нямате нищо против, ще гласувам явно, докато ми донесат картата. Пратил съм човек да ми я донесе. Разбира се, ще преброяваме ръчно вашия глас в групата на НП. If everybody's ready, we're getting started with the amendments. Amendment. Започваме с измененията номер 21 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 22 е отеглено. Компромис 1 за. Против. Въздържали се. Приема се.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 проверяваме изменение 44-то. Моля, гласувайте. 44. Гласуваме. Край на гласуването. Да, отхвърля се. 45 за. Против. Въздържали се. Приема се. 46 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 2 за. Против. Въздържали се. Приема се. 52 за. Против. Въздържали се. Приема се. 53 за. Извинявам се, забравих. Да, да, да. Да, мислих си, че пада. 49-то пропуснах. 49 за, против, въздържали се. Приема се. Сега се връщам към вече обявеното 53-то. За, против, въздържали се. Приема се. 55 за, против, въздържали се. Отхвърля се. Изменение второ не е паднало. За, против, въздържали се, приема се. 56 за, против, въздържали се. Нека да проверим. 56. Моля, гласувайте. Now closed. Край на гласуването. 27 на 15. Приема се. Изменение трето. За. Против. Въздържали се. Приема се. 57. Гласуваме на две части. Първа част за. Против. Въздържали се. Приема се. А втората част е оттеглена. 58. Приема се. 59 за. Против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 70 за. Против въздържали се, приема се. Пето изменение за. Против въздържали се, приема се. 71 пада. Сега 672 идентични за. Против въздържали се, приема се. 7,73 идентични за. Против въздържали се, Приема се. 8,74 за. Против въздържали се. Приема се. 76 за. Против въздържали се. Приема се. 77 за. Против въздържали се. Отхвърля се. Преамбюл. 9 за. Против въздържали се. Приема се. Десето за. Против, въздържали се, приема се. Да, да, видях. Видях дублирането. Имахме свръхприемане. 11 за. Против, въздържали се, приема се. 12 за. Против, въздържали се, приема се. 14 за. Против, въздържали се, приема се. 15 оттеглено, устно изменение по 7 за, против, въздържали се, приема се. 16 за, против, въздържали се, приема се. Първо изменение по точка от преамбила 13 Първо и 19. Виждам, че първата част е оттеглена. Гласуваме втората част. За, против, въздържали се, приема се. И 20 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Гласуваме текста с измененията по електронен път. Моля, Гласувайте. Край на гласуването. 47 на 1 глас. Приема се. Честито, господин Мулдер. Благодаря. Thank you. Don't miss the electronic cards because we are still... Дръжте електронните карти, защото с Комисията по правата на жените ще гласуваме. Господин Кирхов, имате думата. Господин председателю, имам една молба. Знаете, че аз много сериозно се отнасям към времето. Искам да помоля някой да свери часовниците. Аз дойдох точно в 10.59 за, един, за гласуването от 11 часа. А, часовника в залата показваше 11.05 или 11.06. Не е добре да не се сверява часовниците, а в същото време да настоявате да идваме на време. Има други, които, дори, които дойдоха дори след мен. Аз дойдох на време и бих искал да се сверят часовниците. Прав сте, прав сте. Аз правех всичко възможно да спазвам а, време, времето. Дори обявих почивка 10 минути, защото предната точка я приключихме 10 минути по-рано. Точно за това обявих почивка, за да започнем точно в 11 часа, само че аз гледах часовника там. В залата той показваше 11.00 и затова започнахме може да е напред, може да изостава, не знам, но да, ще трябва да се сверят часовниците в залата. За да се придържаме към времето. е времето често пъти е проблем в комисията по граждански права. For, we're having now, we're having now a joint debate on the asylum package. Сега ще проведем съвместно разискване по пакета за убежището. В 12 часа 40 минути ще разискваме този въпрос. В 12 часа ще продължим работата си по заповедта за предоставяне на защита. После пета точка, 13 Да, значи съвместен дебат имаме. Сега пакета за обежището. We have another timing issue here. Пак проблем с времето. We have another timing issue. The presidency, the Polish presidency. Полското председателство ще направи изложение. Господин министър Милър трябваше да говори, но няма да може. Затова е изпратил държавен секретар който да говори от негово име по въпросите на убежището. Това е господин Пьотър Тажански. Само, че май още не е дошъл, така че пак имаме проблем с времето. I mean, we should get started with his presentation for this point. Is that so? And apparently we would be, we should be, we should be having another recess, another recess, so that... Трябва още една почивка да обявим за да може представителя на председателството да дойде и да говори пред нас. 10 минути почивка. No, no, no. Maybe, maybe, maybe we could use our time. Не, може би а, бихме могли да оползотворим това време, като без да изменяме уравнението, разместим членовете в него. Госпожа Гиом трябва да говори сега а, и чакаме а, държавния секретар от Полското председателство. Благодаря ви. Давате ви ми думата, за да запълните времето, докато дойде е, държавния секретар, заместник министъра. Мисля, че времето беше посветено на два дебата всъщност. Първо а, с полския представител по пакета обежище и след това се, беше, се предвижда много кратко време за процедурните въпроси, свързани с директивата. Така че се радвам всъщност сега, че ще запълвам а, времето, защото ще имам повече време да се спра на директивата за процедурите. А, Смятам, че това, което ще ви съобща, ще позволи дискусията да премине добре, за да спазим срока 2012 година. Така че ще говоря общо по пакета за убежището. И обмената на мнение по директивата за процедурите, което е един важен елемент от този пакет. Както знаете, комисията представи нови предложения с докладчиците в сянка и слушахме тези предложения, зададахме редица въпроси. По същество имаме няколко въпроса. Оценяваме работата на комисията, която се опитва да постигне един много трудно постижим баланс и да спазва червените, да не прекрачва червените линии, чертани от парламента, запазвайки известна гъвкавост по отношение на процедурата. Гъвкавостта обаче не трябва да става контрапродуктивна, защото ние целим да хармонизират процедурите. Има и много други положителни страни. Няма да се спирам на всичките. Тук говорим за създаването на общи процедури, не за минимални норми. Това е така е предвидено в договора. Трябва да се придържаме към това. Положително е също желанието европейските норми да бъдат съобразени с съдебната практика на е, двата европейски съда, първоинстанционния и второинстанционния по отношение на а, различни отношението към специалните бежанци, жертви на убежища, на престъпления, преследвани и определянето на специфичните потребности а, с а, по директивата за, даване, за приемане на бежанци. А, тук, а, както ви казах, а, споменах положителните страни, сега ще спомена а, два е, по-скоро отрицателни. А, а, предвижда се а, е, тук е, по-гъвкави правила, когато дадени страни са подложени на огромен натиск. Смятам, че тук трябва да се е, допълнят някакви много точни критерии за това какво означава голям натиск, сериозен натиск и така нататък. Говори се за несъразмерен натиск. Трябва, за да се направи дерогация от е, предвидените процедурни правила, тук виждаме риск да се стигне до твърде различни, до твърде различна практика в различните държави членки. И може дори да се премахне задължението да се спазва 6-месечен срок, защото кавички казано, ситуацията е несигурна в дадени страни и се преминава към тази дерогация. Според мен а, и на това крия огромен риск а, от несигурност. Редица търсещи убежище ще бъдат принудени да чакат пред комерно дълъг срок. а доколкото знам, самите държави членки са по-скоро привърженици на съкръщаване на сроковете. Това са няколко елемента, които трябва да уточним. Ще продължим да работим по тях. Ще трябва да се опитаме доста бързо да напреднем, особено в дискусията по директивата за процедурите а, някои държави членки изложиха своите проблеми, парламента също и сега а, искам да чуя до къде сме стигнали в преговорите, за да може максимално бързо да стигнем до съгласие. Благодаря. Запълнихте прекрасно, ефективно празнината, паузата във времето. Сега ще изслушаме комисията, господа Жаган. Та ни да даде, да изложи гледната точка на комисията и след това ще чуем господин Стаханчек, държавен секретар в Полша. Госпожа Ган, благодаря ви съвсем накратко, за да може председателството да организира дебат в вашата комисия. Искам да благодаря на госпожа Гийом за оценката и одобрението на усилията на комисията която в измененото предложение за директива за процедурите за даване на убежище предлага някои промени в условията за приемане на търсещите убежище, което деблокира преговорите по пакета убежище, за, за да стигнем до споразумение 2012 година. Благодарение на приноса на Европейския парламент през пролета тази година комисията успя да намери точния баланс между справедливостта и ефикасността на системата. И слушах критиките на госпожа Гийом по елементите, които за сега ни задоволяват. Ще ги обсъдим задълбочено но смятам, че основното предизвикателство е да се запази общият баланс на директивата и да се вземат под внимание трудностите, посочени от държавите членки по време на обсъждането на първия вариант на, проц... на директивата за процедурите. Редица от измененията, предложени от парламента, бяха взети в нашето предложение. Например, съвета да се поясни и правната помощ, условията за предоставане на такава помощ, да, не се, да се разграничат ясно първоинстанционните съдилища от вазивните Освен това, въпросите за свързани с половете и с, с сексуалната ориентация и всички мотиви за ускоряване на процедурата. При... Имаше едно важно изменение на парламента, което комисията не взе под внимание. То засяга понятието сигурни държави. Разбираме тревогите на парламента а, от това, че все още няма хармонизирани европейски списъци на сигурните държави, но решихме, че нещата още не са назрели и в Европейската служба за подкрепа в областта на убежището първо трябва да се направи един анализ на парите, от, кои, от които идват емигрантските потоци, за да се за да имаме точни данни. Когато, бюро, когато службата свърши с този анализ, мисля, че можем да се върнем към този е, въпрос на един по-късен етап. Междувременно комисията се задължава редовно да отчита пред съвета и парламента да раз... да, е, начина по който държавите членки е, действат, е, прилагат и взимат мерки. Благодаря, госпожо Ган, за от представането на гледната точка на комисията и отговорите на госпожа Гион. Припомням, че ще има още една дискусия за минималните стандарти на 11 октомври. Така че има достатъчно време да обсъдим тези въпроси още веднъж. The Secretary of State и сега държавния секретар по въпросите на убежището, господин Стаханчик. Сърдечно добре дошли в парламентарната комисия. Той представлява министър Милер, който присъства на форума на балканските министри на външните страни Домакин е Македония. Давам думата сега на полското председателство в лицето на господин Стаханчик. Шановни панство, дякую bardzo сърдечно за запрошение. Много ви благодаря за отправената към мен покана от името на полското председателство искам да ви информирам докъде е стигнала работата по пакета за обежището и да ви разкажа какви са нашите очаквания за втората част от нашето председателство. Преди всичко искам да ви уверя, че общата европейска система за обежището и особено довършването на работата по втория етап е сред приоритетите на полското председателство – категорично прият от полското правителство. Обеден съм, всички много добре знаете, че пакетът се състои от пет предложения. Най-скорошно ще бъде приемането на директивата по квалификациите. Трябва да стигнем до консенсус по таблиците за съответствие, друг проблем няма. Втори елемент от пакета е Дъблинския регламент. След съвета на министрите на правосъдието и вътрешните работи, полското председателство търси решение в разговорите с комисията и държавите членки търсим компромис, който ще ни даде възможност да започнем обсъждането на документа, защото според твърдото ни убеждение не можем сериозно да почнем работа по време на полското председателство след дълго прекъсване, ако нямаме тази основа, а и крайно ограничена е възможността до края на председателството ни да е, бъде завършена работата по този елемент. На неформалния съвет през септември на министрите на правосъдието и вътрешните работи, полското председателство обмени а, становища с държавите, членки и комисията а, във връзка с заплахите, пред а, които е изправена системата за предоставяне на убежище и готовността на страните да поемат големи групи лица, търсещи убежище. Председателството си изясни общата картина. Беше посочена и възможността в Дъблинския регламент или в друг нормативен акт да се въведе отлагателна клауза. След срещата председателството предложи нов компромис. Надяваме се, че тази седмица документът ще бъде разпространен сред държавите членки. Подробностите ще ви бъдат представени на срещата с господин Милер, планирана за 12 октомври. Трябва да подчертая, че успоредно работим по две проектодирективи, внесени като предложения от Европейската комисия на 1 юни. Екипът и работната група в председателството по тези досиета възнамеряват да работят колкото е възможно по-бързо. Що се отнася до а, директивата за приемането, на първо четене в работната група работата е приключила. Внесли сме компромисни предложения, които на следващото заседание на работната група бяха посрещнати положително държавите членки. Стратегическия комитет ще има заседание на 9 октомври. Много важни политически въпроси ще бъдат обсъдени там. На 19 октомври пък работната група по обежището ще продължи работата си, което ще изясни съществуващото положение, очакванията на държавите членки, готовността на Европейската комисия да приеме едни или други компромисни предложения и така нататък. За сега, според нас, е възможно да се стигне до компромис по директивата за приема. Според нас, ако е правилно управляван и насочван, по време на полското председателство можем да приключим работата по тази директива. По а, директивата за процедурите бяха проведени 4 заседания, все в рамките на първото четене. Поради многобройните резерви и закрижеността е изразена от държавите членки. Над 100 резерви са внесени по текстовете на проектодирективата директивата и мисля, че след като приключи първото четене, разработихме компромиси по темите, по които сметнахме, че е възможно да се постигне такъв компромис. Утре групата по обежището ще проведе отново заседание, за да обсъди компромисите. И така, следващата седмица на срещата с министър Милер ще имате по-ясна представа какви шансове имат да мине този компромис. Най-важните резерви и тревоги на държавите членки са свързани с проблемите за задържането, ускорените производства, лицата търсещи обежище с специфични е, потребности. И е, средствата за защита по съдебен път. Според нас това са най-важните елементи. Още веднъж искам да ви уверя, че работата по тези документи включва и тясно сътрудничество с датското председателство, за да постигнем гладък преход между двете, сътрудничим и с парламента в рамките на контактната група. Идеята беше предложена от председателя в Сопот и тя се оказа много успешна. можем да ускорим работата по предложените актове и да стигнем максимално далеч по време на полското председателство. We thank you. We thank you on behalf of the Polish... Благодарим ви за изложението от името на полското председателство. Сега давам думата за начало на разискването, но може би първо пак на госпожа Гиом да дадем думата. Имате думата. Euh, euh, Искам да се спра на три елемента, които спомена държавния секретар. Първото е, да, известни, знаем, известно ни е, че има сериозни трудности. Понякога общия контекст е контекст на недоверие, подозрение към мигрантите, но убежището си е нещо много специфично и не трябва да се обвързва с други проблеми. Мисля, че общата идея е да се изгради една дългосрочна визия за, общите, за различните процедури. А, и временните проблеми, които пораждат недоверие, да не бъдат включвани в това да има една дългосрочна перспектива за даване на обежище, кое... за да могат да бъдат хармонизирани националните режими. Това е, е изключително важна идея, която не трябва да забравяме. Второто, което казахте. Е, е, споменахте как вървят е, преговорите, положителните и по обезпокояващите неща, от по-обесърчаващи, особено по отношение на механизма за спешно действие. Не знам каква ще бъде е, точната терминология, ранно предупреждаване, безпечно действие или така нататък. Така ли, че е, това е важен елемент за функционирането на всички процедури, но и тук е много важно да направим механизмите прекалено сложни и без това и да тук има трудности, така че трябва да търсим максимална ефективност, гъвкавост, плавно функциониране. за да можем да постигнем също това да са основните цели. Хармонизиране, плавно функциониране, ефикасност. За срока до 2012 година. <clears throat> Благодаря на полското председателство за волята да се Постигне напредък по различните документи от пакета. Важно е нещата да вървят, но не като само цел, може съдържанието наистина да бъде придвижено напред. Моето желание е да се постигне колкото може по-бързо споразумение, което да зачита между институционалното равновесие. Благодаря, госпожо Гион. Госпожа Холмайер. Благодаря ви. Господин заместник министр, колеги, искам аз да благодаря на полското председателство което положи огромни усилия за да а, отпуши ситуацията и да намери някакво решение. И се надявам, че така ще успеем да създадем един а, добре съгласуван пакет за а, убежището. По отношение на директивата а, за процедурите, Смятам, че е, комисията се опитва да постигне е, сближаване с позициите на парламента и държавите членки е, по отношение на сигурността на страните, колко са понятие сигурни или несигурни страни, и виждаме, че има известна промяна в позицията й. По отношение на незаконната, нелегалната емиграция и връщането, позицията е, на комисията е близка до тази на държавите членки и на съвета. Ние всички искаме процеса да <clears throat> тръгне бързо, за да имаме процедура, която да отчита положението на бежанците. И да може статута бежанец да се дава възможно най-бързо. За нас като депутати остават някои проблеми. Как да се откриват злоупотребите спрямо с бежанци, които имат право на продължаване на пребиваването си. След това Смятам, че когато има правилно основание даден беженец бежанец да, да получи разрешение за продължаване на престоя си и това не бъде направило, би трябвало да е възможно той да се обърне към а, съд. Защото а, знаем, че такива злоупотреби е имало. Отказ от продължаване. А, сред държавите членки все още цари подозрителност трябва да се зачитат правата на хората по, за, по отношение на ускорената процедура. Тя позволява а, да се действа по-бързо и в случай на злоупотреби. Или поне трябва да е така и трябва да се наистина да се отчита, да се разглежда всеки случай по-отделно, като се отчитат на спецификата на самото лице, на положението му. Ако има едно, второ, трета му база даване на убежище,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 описани всички мерки, които ще я съпътстват, всички условия, при които ще се задейства. Тоест, целта да бъде е, избягване на злоупотребите. Да кажем, когато едно лице пристигна на границата без да притежава документи, и доброволно заяви своята самоличност, този факт трябва да се отчита като положителен елемент. Но знаем от практиката, че в определени случаи а, им дадено лице съвсем съзнателно укрива документите си за самоличност и в такъв случай вече трябва а, държавата членка, която се сблъсква с този случай, да обясни как ще реши този проблем. Или друг, друг проблем. Лица, които имат специални нужди. Затова пак ще кажа, просто трябва всеки случай да се разглежда сам за себе си не могат да се генерализират нещата. Тук става въпрос за човешки същества, за отделни индивиди. Например, раз, различно е положението при един възрастен човек. А, разбира се, възрастта сама по себе си също няма да подскаже какъв е случай трябва да се отчита ефекта от възрастта при въпросното лице и така нататък. Просто да се индивидуализира процедурата. Derjenigen, die die Interviews mit Flüchtlingen führen, ist enorm hoch. Или да кажем психологическите про- проблеми. Вие знаете колко сериозни са те при бежанците. За това трябва да се предвиди специална психологическа помощ. Защото те са подложени на огромен натиск. И е много разумно, много хубаво ще бъде, ако се предвиди винаги някаква структура за психологическа помощ, която могат да очакват да, и включително и неправителствени организации. Сега, когато говорим за списъка на сигурните държави, трябва да има наистина един европейски списък. A simple point of order. Do we have unlimited Госпожа Викстрюм, процедурен въпрос. С безкрайно време за изказвания ли разговаряме всички или има някакво ограничение? Но в крайна сметка знам, че няма да успеят всички да вземат думата. Или някои ще разполагат с 20 секунди за изказването си и това няма да е достатъчно. Да, един концептуален въпрос. Никога не сме разполагали с безкрайно време за изказване. Никога не е било безкрайно. Работата е там, че е за 12 е, часа е предвидено гласуването с е, Комисията по правата на жените. Разполагаме с още десетина минути, но има няколко колеги, в това число и вие, госпожо Викстром, които искат да вземат думата. Винаги се опитваме да съчетаем всички елементи да сме максимално гъвкави и се опитваме да е, дадем думата на е, всички, които искат да я вземат. Но все пак е, трябва и малко себедисциплина. А госпожо Гиом. Извинявайте, аз говорих по определен текст, който е в дневния ред. Сега ми се струва, че дебата взе една обща посока по целия пакет убежище ако не бъркам, мисля, че тук трябваше да не влизаме в а, подробности. Добре ли съм разбрала какво се разбираше в дневния ред? Мисля, че заместник министъра отбеляза вашата бележка, но ще изслушаме още трима депутати са се записали. Преди да дам думата на заместник министър, Фрао Келер и вие ли? Да. Господин Трион Тафилидис, предлагам ви да си да ограничите изказванията си във времето. Take... Хич не се бойте, господин председател. Не повече от минута и 30 секунди ще ми отнеме изказването. Имам само един коментар по това, което каза председателството. Първо искам да им благодаря за това, че ни запознаха с актуалното състояние на нещата въпроса за директивата за квалификациите, процедурата по приема. Искам обаче да кажа нещо във връзка с механизма за оценка и системата за ранно предупреждаване. Председателството, е, струва ми се, е, предлага това да се включи в регламента от Дъблин. Аз мисля, че това би било погрешно. Мисля, че това трябва да залегне във всички е, директиви. Е, процедурата трябва да се разпише в директивата за приема. Там е по-нужна нужна тая уредба, отколкото в е, регламента. Е, същото въжи и за прекратяването на на прехвърляне. Госпожа Файон има думата сега. Hvala lepa, predsedujoči. А... Благодаря, господин председателю. Да се възползвам от тая възможност да говори пред държавния секретар, който е дошъл от Охрид. А, говорим за фалшифициране на визите. Това е нещо, което често става напоследък. Лица, търсещи убежище от Босна и други балкански държави, е, се появяват в Белгия и скандинавските държави. Това показва много ясно защо ни трябват е, добри процедури за е, обежището. Тия граждани е, се възползват от по-благоприятните процедури за даване на обежище, получават по-добри условия, по-добро настаняване. Та искам да знам а, дали сте приели някакво краткосрочно временно решение за това как да се реагира в такива ситуации, а, за да се противодейства, да се реагира на такива а, неистинни а, молби за обежище. Следващия въпрос е свързан с Унгария и мерките, които се предприемат, а, за да се спре притока на нови незаконни иммигранти. Госпожа Викстрам има думата. Так, så mycket, herr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 и ние много ценим усилията, които положи полското председателство, за да напредне по пакета за убежището. А, беше създадена специална работна група, в която ние искаме да дадем максимален принос. Ще бъда кратка. По отношение на директивата за квалификацията, смятам, че скоро ще постигнем съгласие. Директивата за процедурите и за а, приемането също може би ще намерят решение, а, за да се отворят регламента Дъблин, по който съм а, докладчик. А, наистина оценявам опитите ви да деблокирате ситуацията в съвета и да намерите едно общо приемливо решение, за да се е, преодолее протекционизм и национализм. Благодаря на Силви Гион. Е, Гиом. Тук изобщо не говорим за процедурите за предоставяне на убежище, във всичките му измерения. Трябваше полското председателство да ни представи конкретно какво се прави за Европейската заповед за осигуряване на закрила. Вие говорихте за обежището, за работната група, за графика. Но какъв е компромисът? Това е важно за нас. Надявам се да чуя пояснения по този въпрос. Благодаря. Господин Бусотил. Yes, I wish to react uh, to the minister's statement on the Искам да кажа няколко думи по казаното от е, държавния секретар за Дъблинския регламент. На 22 септември генералният адвокат на е, Съда на Европейския съюз е, разпространи становище, в което категорично се казва следното. Една държава членка не може да връща лице търсещо убежище в първата а, страна, от която е тръгнала, ако съществуват съмнения, че неговите права съгласно а, устава на ООН и хартата за правата на човека ще бъдат нарушени. Конкретното а, дело се а, отнасяше до лице, минаващо през а, Гърция към а, Обединеното кралство. Съветът не отговаря на а, предложението на комисията от декември 2008 година. Три години вече минаха от а, датата на внасяне на предложението и съветът продължава да се съпротивлява и да протака законодателството. И е ясно какво правим. Вместо да законодателстваме, оставяме на съда да решава вместо нас какъв ще бъде законът. Излизат едно след друго съдебни решения, които за пореден път ни доказват че Дъблинския регламент не може да не бъде променен. Надявам се, че е, съветът е, ще стигне до компромис по този регламент. Разбира се, надявам се, че държавният секретар си води бележки, особено по конкретните въпроси, които стоят открити в съвместния дебат по пакета за обежището. Полското председателство е включило в приоритетите си този пакет – и за заключителни думи давам думата отново на господин Стаханчик. Да. Много ви благодаря за изказванията. Със сигурност, когато разработваме предложенията на председателството, ще вземем предвид вашите предложения. Законодателството в областта на обежището е изключително трудно, защото трябва да се постигне равновесие между пълното зачитане на правата на човека, на лицата търсещи обежище. Те имат това право, ние сме длъжни да им го осигурим. И от друга страна, желанието на държавите членки да не допускат злоупотреби с системата от добросъвестни лица, което е в ущърп на хората, които действително се стремят да получат обежище. Не бива да пожертваме лицата в нужда заради недобросъвестните важен фактор е сигурността на системата. Ако с нея се злоупотребява, тя засяга и визовата политика, и защитата на границите ни. От досегашния си опит съм убеден, че най-важно е да се постигне уравновесеност на документите. Механизмът за ранно предупреждение, който предлагаме, бихме искали да не бъде бюрократизиран, да действа на основата на сигнали подадени от държавите членки, за да е ясно кои сред тях са готови да приемат бежанци и кои нямат а, такава готовност. За недостатъчно добре подготвените страни трябва да задействаме механизми за подпомагане. Такива механизми съществуват. Стига да знаем, че държавите няма да могат да се справят без съдействие – когато възникне непредвидена ситуация. Ето това е смисълът на системата за ранно предупреждение. А що се отнася до Дъблинския регламент, много добре зная какво е съществуващо положение. След последното заседание на съвета беше разработен един компромис. Знаем какви са пределите му, знаем с какво държавите членки могат да се съгласят и кое трудно ще преглътнат. Опитваме се да обясним каква е позицията ни. Системата за получаване на информация и оценка – на положението в държавите членки за оказване на съдействие, в бъдеще трябва да създаде условия, при които никой няма да бъде прехвърлян другаде поради по-лоши условия. Що се отнася до лицата търсещи обежище в Белгия. Вчера присъствах на много оживена дискусия между председателството, комисията и представители на балканските държави. Според мен всички е, страни се опитват да предприемат мерки, за да ограничат това явление, въпреки че той излиза извън темата за пакета за обежището. Но така или иначе тази дискусия върви и ме настройва оптимистично, като имам предвид каква позиция заемат балканските страни. Питахте за компромис, компромисите по директивата за приема, в каква посока смятаме да вървим и по отношение на Дъблинския регламент. Както казах, и двете предложения ще ви бъдат конкретно и задълбочено представени от министър Милер на 12 октомври. Благодаря, благодаря, че дойдохте. Точно на време пристигнахте, за да допринесете за дебатите. Сега един от координаторите предложи за пакета да направим е, съвместно мероприятие. Клод Мораеш, Червения кръст, ВКБО, Европейския съвет по бежанците предлагат дебати и изложба за лицата, търсещи обежда в Европа. Алтиеро Спинели, 18 часа. Благодаря ви, господин Стаханчик а сега се подготвяме за съвместното заседание с парламентарната комисия по правата на жените, електро, е, електронно гласуване за заповедта за осигуряване на закрила. Моля, заемете местата си. Please give my regards to Minister. Thank you very much. have you here. note. Please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 Dear colleagues, колеги, ако сте готови да почнем, защото не искам пак да е, постъпват оплаквания за спазването и не спазването на времето. Значи сега имаме съвместно заседание на Комисията по граждански права и Комисията по правата на жените. Първо, нека да поздравим колегата Майкъл Густавсон, който е а, е, ново избрания е, председател на Комисията по правата на жените. Това е една комисия, с която си сътрудничим много ползотворно. Приветстваме го като новоизбран председател на Комисията по правата на човека. Даваме думата първо на него. На шведски ще говоря а не на английски. Аз съм съвсем нов председател. Бях избран вчера. За мен е чест да председателствам Комисията по правата на жените. В Швеция съм работил много в тази област. Първата ми задача като председател на Комисията по правата на жените е съпредседателството на това съвместно заседание с господин Лопес Агилар. Гласуването за Европейската заповед за осигуряване на закрила ще бъде много важна крачка напред в борбата срещу насилието срещу жените. Госпожа Латфорд има думата. Благодаря, господин председателю. Много се радвам, че вече имаме мъж председател на Комисията по правата на жените. Аз лично съм феминистка, много ме е, вълнуват въпросите с равенството на половете, но понякога се притеснявам, че а, тая Комисия по правата на жените твърде много е, говори само на себе си, на самата себе си. Правата на жените е, трябва е, да са част от правата на човека, както и правата на мъжете, равенството на половете. Трябва да се разглежда в светлината на правата на човека, защото това е нещо, което засяга всеки го. И се надявам, че повечето колеги си дават сметка за това и се надявам бъдеще тези теми да не се ограничават до, така да се каже, вътрешни разисквания. Да, не е сега е момента да се е, почва разискване по равенството на половете. Но да, е, господин Густавсон е, ще отговори на това, което казахте. Не знам как е било преди, но мога да ви уверя, че за мен въпросът за равенството между мъже и жени не е проблем само на жените. Това е проблем на демокрацията, проблем свързан с правата на човека. Така че винаги ще бъде е, поставен в този контекст. Мъжете и жените винаги еднакво са допринасяли за обществото и не бива да има дискриминация. И аз като мъж е, съвсем естествено защитавам тези принципи. Now, we are... Благодаря, господин Густавсон. Стигнахме до а, края на дългите разисквания по Европейската заповед за предоставяне на закрила. Това са разисквания, които се водиха и в двете ни комисии. Имаше много пречки по пътя, те обях, обаче бяха отстранени успешно. От страна на двамата докладчици и всички докладчици в сянка. Също и от страна на един човек, господин Енцио Перило, който е с нас тук. Той е ръководител на екипа от правната служба към Комисията по граждански права. Наскоро бе е, назначен за съдия в Съда на Европейския съюз по въпросите на държавните служители. Поздравяваме ви и ви желаем много успехи в бъдеще. Благодарим ви, че се отзовахте на поканата ни. Последни думи от страна на докладчиците, ако искат да вземат думата. Господин Ромеро, заповядайте. Последно, преди да гласуваме, мисля, че днес е голям ден за жените, защото а, трябва да изградим а, едно пространство на справедливост, а, правосъдие. А, това е, е целта за Европа и затова трябва да има а, международна заповед за закрила на всички, а, е, които са нападнати, агресирани, чието живот е в опасност, всички мълцинства и включително жените. За това а, се радвам, че се стигна до приемането на този документ. Приветствам Испанското председателство, което започна да работи по темата още от 2010 година. На всички тези, които при, прегърнаха инициатива и на Полското председателство, благодарение на което успяхме да деблокираме ситуацията и сега за международната заповед за закрила ще се превърне в реалност. Последните пречки бяха премахнати от полското председателство. Ние чакахме предложението на комисията да бъде обсъдено И полското председателство наистина а, а, успя да изведе а, Международната заповед за закрила като приоритет, да я отдели от граждански регламент и по този начин да накара да ускори приемането ни, превръщайки я в спешен проблем. И е, отново ще е, заявя колко важно е да приемем това. Creo que conocemos y conocen todos la, la euroorden. Ha tenido un camino eh, tortuoso, no un camino fácil, pero... Мисля, че всички... съзнаваме колко труден е пътя. Но днес можем да се гордеем от е, свършената работа Днес е хубав ден за пострадалите. Тези, които сега вече могат да се радват на много по-висока степен на закрила с европейската заповед за осигуряване на защита. Тя ще помогне на млади хора, на жени, пострадали от трафик на хора и всички останали жертви. Аз вярвам, че тук законодателстваме от името на пострадалите. Когато дойдох в Европейския парламент, мислех си, че неправилно разбираме смисъла на законодателството, което закриля жертвите. Струва ми се, че най-сетне им е отредено подобаващото място, гарантирано е човешкото им достоинство и благодаря на полското председателство, че успешно преведе кораба през плечините и стигнахме до пристанището благодаря на секретарията, който работи отлично. Благодаря на докладчиците в Сянка. Членовете и на двете парламентарни комисии могат да бъдат изпълнени с чувство на законна гордост за този акт, който може да бъде използван като шаблон и другаде. Благодаря. Мисля, че това беше едно чудесно заключение по а, разискванията за Европейската заповед за осигуряване на защита, защото пространството на а, свобода, сигурност и правосъдие се допълва с този нов законодателен акт. Мощно е посланието към европейските граждани, че ние мислим за тях, грижим се за тяхната сигурност и закрила и спе, особено онези, които са пострадали от престъпления, тези, които са в най-уязвимо положение. Изключително важна е инициативата, която беше подета от Испанското председателство и сега стигаме до окончателното гласуване. Това е повод за тържество. Още повече гласуваме само еднократно за целия текст. Разбира се, явно ще гласуваме или е електронно. Искате ли да проверим? Добре. Нека все пак електронно да проверим вота. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Now the vote is closed. Прекратено е гласуването. Благодаря ви. Чудесен резултат. Наистина чудесен. 55 за, нито един против, нито един въздържал се. Благодаря, благодаря на всички. Господин Густавсон, очакваме и бъдещи съвместни инициативи с вашата комисия. It's always the same story with this, milk